Председателят, скъпи колеги, няма да заможем да започнем веднага, тъй като чакаме председателя, който за съжаление ще направи едно тъжно съобщение. Много ви моля, бъдете търпеливи и ни извинете.